E, chciałem Państwa także poinformować. Бих искал също така да ви осведомя, че ще има книга за съболезнования, която ще бъде на разположение на онези, които искат да да я използват. Както знаете, няколко профсъюза официално обявиха желанието си да а, обяват стачка на 23 септември във Франция. Стачката ще засегне обществения транспорт още от а, 10 часа вечерта на 22 септември. Смята се, че стачните действия могат да започнат още в 8 часа в среда. Председателския съвет реши да работим както обикновенно и заседанието ще приключи след гласуването в четвъртък. Ще бъдат засегнати е, самолетите, е, влаковете, включително е, транспортът, трамваи и автобуси в Страсбург. може би ще се окаже невъзможно да се гарантира нивото